Скъпи колеги, връщаме се към дневния ред на заседанието на нашата комисия с проучване върху свръхрегулирането, поръчано от Европейската комисия, за да се разберат по-ясно последиците от свръхрегулирането в европейските структурни и инвестиционни фондове. Говорим за пете инвестиционни фонда. След процедура по отдаване на съдебна поръчка, научното звено, а именно тематичен отдел Б, възложи на дружество Special Foresight да извърши това проучване. Е, това проучване прави пълен анализ на основните причини за свърхрегулирането, определя специфичните практики, които се прилагат и предлага мерки за намаляване или избягване на това свърхрегулиране. Днес след обед е, за нас е удоволствие е, да приемем господин Кай Бьоме, е, който е изследовател в Spatial Foresight, който ще ни запознае с резултатите от това проучване. След неговото изложение ще дам думата на депутатите, които биха искали да зададат въпроси или да направят коментари. Давам ви веднага думата, господин Бьоме. Благодаря, господин председател. Е, добър ден на всички. Благодаря ви за поканата. Сега ще се опитам съвсем накратко. Ще премина през едно доста сложно проучване. Ще се опитам да ви запозная е, с един общ преглед на настоящия етап на проучването. Е, първо искам да ви запозная с целите, методологията и рамките на проучването. Е, всъщност е, трябва да определим какво означава свръхрегулиране, е, как да го разбираме предвид европейските структурни инвестиционни фондове и след това много набързо ще премина през програмния цикъл, когато трябва да се определи къде в програмния цикъл има свръхрегулиране. Е, какъв е резултата от това свърхлегориране и в края на краищата ще се опитам да ви кажа как може е, да се намали или облегчи свръхрегулирането. Ако се спрем на целите на това проучване, е, ние сме изследвали повече от пет е, инвестиционни фонда, как изглежда свръхрегулирането, какви са причините и резултатите от него и е, предлагаме е, действия за неговото намаляване. Така че всъщност ви запознаваме с една предходна ситуация. Имаме системен подход. и Искаме да посочим, че това не опира до един регламент. По-скоро това е системна целта на разработването на политиката политиката. Ние сме правили документални изследвания, е, дори бих казал литературни изследвания. Е, разпитвали сме представители на държави членки тези, които работят по програмите, бенефициентите. Искаме да разберем какво точно става, защо и какъв е резултатът. Приканихме и някои от тези лица в така наречени фокусни групи, за да обсъдим съвместно резултатите. Какво означава това за 28 държави членки, кои са общите черти, как изглежда всичко на европейско ниво и в края на краищата да предложим заключение и категоризация. В 28-те държави членки е, ние е, всъщност работихме само от 9. Но ние нямаме за цел да ги съпоставяме, а просто да извлечем примери е, от различни видове свръхлегориране в различни държави членки. Не знам дали беше необходимо да се е, е, направи преглед на всички държави членки е, и какво означава свръхрегулирането във всяка една по-отдално. По-скоро сме работили по определен брой държави членки. Сега, първо, активно свръхрегулиране. Може би много от вас се спомнят за какво точно става въпрос има допълнителни процедури или регулиране в допълнение спрямо регулаторната рамка, която вече съществува за европейските структурни инвестиционни фондове. Когато някой нещо добави, нещо допълнително, ще видите на следващия диапозитив. Това е допълнително свръхрегулиране, но понякога има и положително свръхрегулиране, което означава улесняване на регулаторната рамка така че, ако не се използват тези възможности за улеснение, също това е вид свръхрегулиране. Ако не се възползвате от възможности за облегчения, това е пасивно свръхрегулиране. Но и всяко нещо има определена цена. Всяка задача си има определена цена. И при програмиране, и при държави членки, които когато управляват политиката по сближаване, каква е цената на управлението на фондовете и така нататък. Защото това бреме е цена за крайния получател, за бенефициентите. Каква е цената за това, че те трябва да спазват всички регламенти? Искам да ви напомня само четири основни неща, на които ще се върна в последствие. Примерно на този диапозитив е, виждате една е, по-скоро широка е, схема. В ляво, в синьо, е, това са европейските регулаторни рамки. Това трябва да се направи, ако искате да управлявате инвестиционни фондове. След това е, имате е, колони в жълто или в оранжево. Това са допълнителни изисквания от други европейски регулатори или от национални регулатори или на поднационални регулатори. Това са допълнителни рамки. Допълнителни рамки, а най-вдясно виждате самото тълкуване на тези регулаторни рамки. Тогава, когато хората не са напълно сигурни в това как разбират изискванията и когато има някакви тълкувания, те могат да се откажат допълнително брами да доведат до допълнителна цена. И всичко това води до допълнителни административни задачи, ускъпява управлението на програмите и тяхното прилагане. И това отново се изразява в допълнителни разходи за получателите, за крайните бенефициенти. От тях се изисква да направят нещо повече. Това е една системна картина. Това не означава, че по този начин се разпределят средства. Сега, ако минете през програмния цикъл, при проучването разбрахме, че във всеки един момент от програмата или по разработването на проекта е, има етапи на свръхрегулиране. Е, примерно, е, е, горе в ляво виждате акредитиране. там има национални изисквания и всички останали изисквания по прехвърляне на пълномощия на а, е, нива на междинно ниво или на по-низко ниво. А, тук има а, финансиране свързано с кандидатстване, както за програми, така и за проекти. Тук има допълнителни критерии за допустимост и е, всички необходими доказателства, които трябва да приведете, когато кандидатствате за определен проект, е, целият проект на скрининг, както се казва, е, това няма пряко отношение към европейската регулаторна рамка, но е много сложно. Всичко свързано с хоризонталните принципи. Доста неща. Е, хората могат да правят много излишни неща. И в доклада ще видите поредица от примери. Сега няма да ви запознавам е, в подробности с тях. Искам просто да спазя отреденото ми време. Е, значи имаме финансиране на е, кандидатстване, после има изискване за последващ контрол. Е, има много части, които непрекъснато се повтарят. Има определена периодичност на отчетността. Колко често трябва да се отчитате? Това в определени области е много сложно. А понякога така наречената ecohesion, т.е. всичко трябва да може да се осъществи осъществява електронно, но понякога е, се, има, е, има изисквания нещо да бъде разпечатано и на хартия, но това не винаги съответства на европейската рамка. Например, после, при възстановяване на средства, трябва много документи, когато се подкрепят изискване за плащане, а, а, а, тук също има ясен пример за свръхрегулиране какви плащания, какви разходи са допустими. Е, тук виждаме колко много неща се оказват излишни, които отиват отвъд е, регулаторната рамка. После финансов контрол. Много от вас сигурно са чували много за него. Финансовия контрол е, е е прекомерен, понякога е прекомерен в е, сравнение с е, рамката. Примерно при държавните поръчки е, има приложение на национални изисквания. При допълнителните критерии има допълнителни условия. Има примери, при които финансовия контрол е, отива отвъд е, финансираните действия. Понякога регулаторната рамка се разширява и се изисква повече е, и от е, тези, които разработват програмите, и от бенефициентите. Това им осложнява живота, е, това е допълнително бреме и разходите се увеличават. Сега въпросът е каква е причината за това? Картината е сложна, ще кажа само няколко думи. На най-горния ред Защ, каква е причината? Непоследователност, допълнителни политически цели. Действително това се наблюдава често, но ако погледнете документите, виждате, че е, те не са основната част, но съществуват. И нова в доклада ще намерите примери, но не е най-важното това. Но при промяната на регулирането, примерно е, е, неяснота при тълкуването, е, като цяло несигурното тълкуване е основната част, която причинява свръхрегулиране. Просто когато хората не знаят как да тълкуват регламентите, когато разбирането е различно, те предпочитат да поискат нещо повече, отколкото да поискат по-малко, за да се подсигурят. И ако продължим още по-надолу, е, виждаме, че това често се подхранва от е, отрицателен опит. Те искат да избегнат такъв отрицателен опит и стават много строги е, и от страх, от страх нещо да не се повтори, просто избягват всякаква гъвкавост. Впоследствие виждаме, че и административната традиция, административната култура в Европейския съюз е различна и се изявява по различен начин. Е, и така. Е, е, и това е една от причините за свърхрегулирането. При интервюто хората казват, аудиторите са ни зад гърба, т.е. те се страхуват от аудиторинг, Но има нещо друго, което стана ясно при интервютата и от фокус групите. Това е самата сложност на системата. Тя е толкова сложна, има толкова партньори в тази система, които е, по-скоро са заинтересовани да усложнят нещата, защото тогава се разширява властта им, те си използват властта, т.е. има разширение на бюрократичната власт, липса на комуникация и това е, създава нова инерция. И е, те искат нещо допълнително, още един подпис, още един документ. Има стриктно тълкуване на всичко. Но колкото повече правим, толкова повече неизвестно създаваме, толкова повече осложняваме системата и се създава един дяволски кръг. Какъв е резултата в края на краищата? Правим разграничение между е, резултата на ниво програми, национални ниво, това е административна цена. Е, и има различни резултати но това означава, е, че средствата за техническа помощ е да има съобразяване, че всичко е направено както трябва. Е, но всъщност е, хората се питат защо разходваме средства от, фина... от инвестиционните фондове за такива цели. И колкото повече се осложнява процеса, толкова повече се забавя той. Е, необходимо повече време, за да се преразглеждат кандидатури, е, да се прецени дали да се финансира проект или не. Изобщо е, при е, проверките нещата се забавят и се осложняват. И е, колкото повече ги тълкуват, рискуваме, толкова по-голям става риска. Толкова се страхуваме да не сбъркаме, че е, в края на краищата вредим. И накрая, крайните получатели. От тях чуваме, че е, има и допълнителна работа, допълнителна работа по административни задачи и много често при дискусията се споменаваше, че най-малките партньори, малки и средни предприятия, малки неправителствени организации, малки ведомства, е, които нямат огромен апарат за да управляват е, такива задачи, те се плашат или те просто е, е, се чувстват неспособни да се занимават с такава работа. Теоретично е, малките се чувстват слаби, те се чувстват, че няма достатъчна власт. Те казват толкова е сложно, че е по-добре да стоим на страна и да се опитаме да направим нещо друго. Нещо друго, което вече подчертах, отклоняваме се от приложението, не се фокусираме върху постиженията. За нас това е една цялостна картина. Смятаме, че така трябва да се мисли, а не да се спираме на една единствена линия, свързана с регулирането. Цялостни заключения само няколко точки, после можем по-задълбочено да ги обсъдим при дискусията. При проучването се казва, че една трета от административните изисквания в момента е, са резултат на свръхрегулиране, т.е. относителният дял една трета е твърде висок на е, активно и пасивно свръхрегулиране и в 11 от е, проекта за управление, е, те не са на про... ниво програмиране. Става въпрос за системи за споделено управление. Може ли да се видят разлики между различните фондове, различните видове дейности? Има разлики, но те не са чак толкова съществени според нашия анализ. Въпросът е по-скоро разлика в културата между държавите членки. И ако се върнем към причините, една от тях, която ясно се очертава е, че свръхрегулирането се дължи на страх, на несигурност. Ние не искаме да правим нещо, което може да се окаже погрешно. Това може да се окаже основния мотив. И както вече казах, и сложността, и дяволския кръг проведохме дискусии, но дали свръхрегулирането е необходимо или е лоша страна. А, може би това свръхрегулиране е оправдано, има някаква причина, може би отговаря на допълнителни изисквания. Трябва да се търси баланс между различните цели, които се преследват. Пример при разработване на държавна поръчка. Ако аз правя държавна поръчка, искам да постигна нещо, но едновременно с това поставям и основни изисквания. Така че се търси баланс между различните интереси. Това може да се разглежда като свръхрегулиране, но може би е оправдано, защото трябва да постигнем една всеобщо желана цел и споделеното управление, ако искате да достигнете до всички при е, цялостната система на различни нива, те трябва да бъдат взети под внимание. Накратко няколко препоръки. Това, което събирахме и от документите, и от интервютата, ако искате да направите нещо, на европейско ниво всичко е въпрос на прозрачност, яснота, простота. Но не промените непрекъснато правилата. Те никога няма да са съвършени, но всяка промяна създава нова несигурност, така че може би една приемственост и стабилност. Това е нещо по-хубаво, отколкото малко подобрение. На национално ниво да използвате електронното управление, електронната приобщаване. Не искайте прекомерно много документи и бумащина. Различната административна култура. При промените трябва да се търси упростяване. Всичко да бъде колкото се може по-просто, при програмите яснота е, за е, бенефициентите е, и да разходите да бъдат оправдани. Разходи да бъдат оправдани, да се намалят и административните тежести. Но открит диалог, открит диалог, той трябва да започне на много ранен етап, за да бъдат наясно хората какви доводи трябва да преведат, да не се страхуват от някаква изненада, която може да възникне. Е, просто някой ни им е казал нещо, има една обща представа, която е създадена в самото начало. Много хора казват, търсете баланс между съобразяването. Всичко да бъде съобразено с правилата и какво постигаме в края на краищата така че е, да има резултат, е, но и съобразяване с правилата и всичко да бъде балансирано. И на последния диапозитив не говорим само за настоящия период, но ако имаме предвид и политиката по сближаване след 2020 година, основната идея там е при дискусията стана ясно от разликите е, че ако искате да очертаете различни модели за това как можете да подходите и да намалите свръхрегулирането, първото е, е при настоящата система, ако тя остане, имаме чувство за стабилност, което се създава, е, по-скоро обаче преместете фокуса от съобразяването с правилата към постиженията. Това ще доведе до намаление на свръхрегулирането. И други партньори казвате, ако искате да се отървете от свръхрегулирането е, по-збити, по-ясни правила, да няма възможност за различно тълкуване, фокус е, върху проверките, в много държавите членки има много програми и колкото повече контролираме как вършим нещата, толкова по-малко активна става системата, толкова по-малко гъвкава става тя и толкова по-голямо недоверие създаваме. Трябва да дадем възможност за гъвкавост и доверие – защото програмата отговаря за управлението си по правилен начин и за постиженията си, а не е, при постиженията трябва да кажете какво очаквате и всичко да стане регуля... Е, законосъобразно. Обаче не бъдете прекалено легалистични, т.е. Е, не бъдете буквоеди но може би законодателя в края на краищата е, трябва да каже е, кое би било най-смислено за в бъдеще. Ние само осветляваме е, някои плюсове и минуси и се надявам да подхраним бъдеща дискусия. Ще спра до тук и ще очаквам вашите коментари. Благодаря ви. Много ви благодаря, господин Бьоме, за много интересните, за много интересното изслушение. Някои от колегите искали да вземе думата, да зададе въпроси? Господин Буда, имате думата. Да, mulțumesc foarte мулт, домна președinte. Mulțumesc foarte мулт. Благодаря много, господин председател. Много благодаря за тази презентация. Ясно е, че искаме да намерим най-добрия начин за упростяване на процедурите с цел по-добро освояване на средствата от европейските фондове. Вие споменахте, че нези, които работят по регламентите, нямат един единствен начин да тълкуват нещата. Те не са сигурни какви са нормите, какво е законодателството. Опасяват се, че могат да сгрешат и за това прибягват до тази свръхрегулация. Там е и въпросът ми. Защо нямаме единни процедури, включително когато става дума и за различна административна култура. Да, административните традиции, култури се различават в различните държави, но не знам дали ще има държава член, която не би искала да възприеме единни правила, единни процедури, които да са ясни, да разбираеми, да са приемливи. И така всеки ще знае какво трябва да направи за да получи финансиране от Европейския съюз, независимо от това в каква сфера. Така че още веднъж искам да кажа, че е важно да има единни правила за всичките 27 държави членки, защото със сигурност това ще намали административната тежест. Вие сте прав, когато казвате, че когато има повече контрол, хората се притесняват от това да прибегнат до средствата от европейските средства, защото те се опасяват от възможни грешки и санкции за това. Страхът никога не помага, так му обратното. Благодаря ви. Предлагам да чуем всички въпроси. После ще ви дам думата за отговор комплект. Господин Полчак има думата. Много ви благодаря. Много ме вълнува днешното разискване, затова искам да задам един въпрос. Благодаря ви за изслушението. Въпросът ми е свързан с а, сътрудничеството с а, неправителствени организации или с а, професионални юристи, които се занимават с а, разглеждане на новото законодателство, което се изготвя. Това не е ли възможно решение? да се направи оценка на начинът, по който се транспонира европейското законодателство в националното. В Чешката република, например, направихме оценка на свърхрегулирането и установихме, че от 2012 година насам свърхрегулирането обхваща близо 25% или близо всяко четвърто ново правно задължение, което засяга Чешката република. Това се смята за част от а, транспонирането на европейското законодателство, но всъщност на практика това е свърхрегулиране. Мога дори да ви дам примери за конкретни такива поети задължения. Така, например, имаше изискване всяка поничка да бъде опакована по-отделно. Това, например, е класически пример за свръхрегулиране. Или, например, наложи се смяна на кранове на чешми, също поради начин, по който бяха транспонирани изискванията на европейското законодателство, въпреки че тази смяна не беше задължителна. Така че въпросът ми е какво може да ни препоръчате вие, какво според вас е полезно от възможните оценки на транспонирането. Следващият ми въпрос е свързан с оценката на въздействие. Може ли подобни елементи от законодателството да доведат до разрешаване на този проблем? противен случай все ще се намери някакво оправдание, защо националните власти добавят разпоредби към транспонираното европейско законодателство. Благодаря, господин Нилсен, има думата. Много ви благодаря. Благодаря ви за изготвеното от вас проучване. Всички сме до болка запознати с темата, но все пак винаги е хубаво да изслушваме на такова външно изложение. Според вас злодеите тук са големите четоводителни и аудиторски компании, които създават дух на страха сред бенефициентите, които постоянно се опасват, опасяват, че ще допуснат някаква грешка. В някои случаи националните или местните власти се опасяват да не допуснат някаква грешка. А в някои случаи, може би, самата Европейска комисия поставя прекалено високи изисквания Когато от трите варианта, които ни предложихте да изберем, струва ми се, че при всички случаи е важно в по-голяма степен да се съсредоточим върху доверието и резултатите, които са постигнати. Трябва да намерим някаква система, която да отразява тази нужда. Мога да ви дам няколко примера. Опитах се да изложа моята позиция, но много често не ме чуха, особено в областта на туризма, например. Там има голям брой, малък брой, извинете, големи е, предприятия, които работят е, заедно. А моята идея беше, че ние можем да предложим платформа, която да събира голям брой малки предприятия, които да могат да кандидатстват за финансова подкрепа. Тази платформа ще играе ролята на посредник между малките или еднолични предприемачи и самият а, управляващ програмата орган. Но не и наличието на този посредник улеснява в много голяма степен живота на малките предприятия, на индивидуалните предприемачи, защото те вече не трябва да се притесняват за това дали ще могат да се справят с, с цялата тази сложна процедура. Така че има възможни решения и смятам, че трябва да настояваме именно за това, именно по-голямо доверие и повече по-силен акцент върху последните резултати. Благодаря ви, Виктор Бощинаро. Благодаря ви, скъпи приятели. Позволете ми да се изкажа на румънски. Струва ми се, че непрестанно гледаме едно и също дежаву. Непрестанно повтаряме трябва ни опростяване, трябва улесняване на достъпа до европейско финансиране, но колкото повече го повтаряме, толкова повече се осложнява действителността, като в някакъв роман на Кавка. И това според мен противоречи напълно на очакванията на общественото мнение. И сега ще премина на румънски, за да спомена някои от реалностите в Румъния. Прима аспект. Първият аспект е както много правилно се посочва в това изследване, че се създава паника, че се създава тревожно настроение и направо парализиране, когато става дума за одит. В държалите, държавите членки сметните палати нямат в практиката си опит е, и идеята да отчитат е, препоръките на Европейската сметна палата. И това още повече осложнява нещата. Тоест, одитът, извършван от генералните дирекции, не е същото като одитът, който извършва Европейската сметна палата. Това са различни процедури. И освен това, правилата за одит, извършвани от Европейската сметна палата – не отговарят на правилата, по които работят националните сметни палати. Точно тук трябва да се реши проблема. Трябва да има едни и същи правила за одит, които се използват в държавите членки и би трябвало да се използват държавите членки. Например, в моята държава, в Румъния, правилата на Сметната палата в Румъния са много по-стрикни. Много често те позволяват злоупотреби и те много често усложняват живота на онези, които искат да получат достъп до фондовете. Стига се до абсурдни ситуации. Освен това, съдебната система и нейните органи се занимават с разследване на измами. Има прокуратура, и прокурорите там следват едни и същи правила и провеждат едни и същи действия, когато се занимават с измами. Би трябвало да очакваме, че борбата с измамите на нивото на съдебните органи, на разследващите органи, трябва да бъде еднаква. Обаче в Румъния всички изпитват страха, че прокуратурата за борба с корупцията може да проведе разследване. Така или иначе, разбира се, всеки ни случай на измама трябва да бъде предмет на санкции. Но е важно да имаме еднакво тълкуване на закона. Но в допълнение към това може да се получи, че определени групи могат да тълкуват по свой начин закони и от тук проистича страха, страхът на онези, които биха искали да имат достъп до тези фондове, оттам е и парализата. В Румъния точно това е случая. И последно искам да говоря по факта, че от нивото на Европейския съюз трябва да се говори за необходимостта да има стабилност, дори в рамките на определен период. Промените в законодателството за европейските програми трябва да се извършва в рамките на определен период, в определен контекст, например в рамките на правната уредба и трябва да има някакъв срок и трябва след този срок да не се допускат промени в правната уредба. Ще ви дам един пример. Миналата година в една оперативна програма три пъти бяха променени правилата в рамките на една година. Кандидатът Разбира се, просто не знаеше какво да прави, защото кандидатът беше подготвил проекта в съответствие с определени правила, когато представи проекта, промениха се правилата, трябваше да се промени съответно и проекта и после още веднъж трябваше да се внасят промени. Това е една абсурдна игра, за която комисията знае много добре. Но трябва да се прекрати тази злостна изобретателност на националните органи, защото тези промени създават нестабилност, която води до това, че много програми се осложняват или дори става невъзможно тяхното изпълнение накрая за административната тежест и финансовата тежест неща, които правят много често неизпълними проектите и програмите. Това са тежести, които за по-малките общини, дори за средните общини, са непродолимо препятствие. Говорим за правила, които могат да сравнят с комунистическите времена в нашата държава и времената в ГДР. По-малките общности просто не могат изобщо си представят един множествен подход на тях, дори им е сложно да разберат това, което би трябвало да направят, какво се иска от тях. Същото въжи и за малките и средни предприятия. Ние казваме, че МСП трябва да бъдат двигател на развитието, обаче те се отказват, защото за тях тези разходи са непосилни. За това това изследване е толкова полезно. И последен въпрос. Вие казахте, че трябва Европейската комисия да извърши анализ за това какво следва да се направи, да се прекрати с сегашната ситуация, която е все едно като книга, като кавка. Благодаря ви. Много беше интересно това, което казахте. Думата има колегата Дерек. Благодаря ви, господин председател. Чудесно беше изложението на Виктор. Интересни бяха резултатите, от които ни бяха представени. Ние направихме също едно проучване, но това проучване се основаваше само на данни, събрани по теоретичен начин и съответно бяха доста ограничени изводите, които се направиха. За нас би било по-интересно да видим конкретни примери за свърхрегулиране в отделните региони. Колегата даде преди малко примерът с а, свръхрегулирането по отношение на помничките в своята страна. Обеден съм, че всички имаме подобни примери от а, своите държави и членки. Винаги съм смятал, че основната причина, която води до свръхрегулирането е именно страха от аудитирането и страхът какво ще се случи, ако бъдете хванати в нередност. Така че въпросът, който си задаваме, гледайки към бъдещето, е какво може да се направи от тук нататък. Получването, което чухме, беше интересно, даване някои общи препоръки за това какво може да направим за бъдеще. Но нещата се променят, разбира се, и вече не е достатъчно само да измерваме равнището на съгласуваност с законодателството. Ще трябва да насочим интереса си в по-голяма степен към постигнаните резултати и колкото по-бързо го направим, толкова по-бързо ще се преодолее проблема с регулирането. Независимо дали обсъждаме темата в комисия по регионално развитие, по бюджети или в която е друга парламентарна комисия, трябва изобщо да пренасочим интереса си от спазването на правилата към постигнатите резултати. И смятам, че също така трябва да излезем с нов набор от показатели, които измерват постиженията и постигнатите резултати. По този начин ще се намали този постоянен страх от аудитирането сред управляващите органи в държавите членки. Има идеи, като например идеята за единен аудит, като спомена Виктор, трябва да успеем да убедим Европейска сметна палата в това, но ми се струва, че можем да го постигнем има добри примери за добре изпълнени проекти, има примери за добре разходвани обществени средства. Струва ми се, че можем за в бъдеще да намалим този страх от аудита и страх от санкциите в случай на грешки. И последният ми въпрос към а, госта ни е следният. В а, целевата група, с която е работил, дадени ли бяха някакви примери, в които управляващите органи в държавите членки са могли да дадат конкретни примери какво може да направим за в бъдеще, за да се намали този страх от одита. Благодаря. Благодаря. Следващия колега. Благодаря, господин председател. Ostatnim e, już mówcą w tym punkcie, w tej dyskusji. Трябва да призная, че тъй като съм последният, който се изказва в това обсъждане, трябва да кажа, че всички, които са се изказали преди мен, са прави. Проблемът е, че всички знаем това. Знаем, че това е истина. Много често обсъждаме този въпрос в момента. Обсъждаме тази тема за не знам кой път, обаче няма резултати. Тоест, ние не правим нищо, за да улесним живота на бенефициентите. Не сме направили по-лека административната тежест, нищо не сме направили. Защо? Защото няма никой, който да има смелост да внесе тези промени. И всички, и в държавите членки, и в този парламент, всички се обръщат с този призив. Всички знаем, всички говорят за това, че няма достатъчно доверие и точно за това средствата не се освоява добре, не се използват добре. Комисията няма доверие на държавите членки, няма доверие между централното ниво в държавите членки и регионалното ниво, където се изпълняват реално проектите, няма доверие между регионалните органи за управление и бенефициентите. И имаме един порочен кръг, защото в крайна сметка също така бенефициентът няма доверие на органите, които ще го контролират и е много тъжно да наблюдаваме това. За мен е тъжно да наблюдаваме цялата тази бюрократична конструкция, заради която се забравя, всички забравяме каква е целта на политиката на сближаване, защо тя беше създадена. Целта е беше да се подобри качеството на живот на гражданите на Европейския съюз. И аз съм съгласен, че основните пречки пред структурните фондове – са одитите, мерките за контрол и всичко подобно. Потвърждавам това, което вече беше казано преди мен. Всички живеят в страх и този страх парализира хората. Защо? Защо този контрол има много нива и независимо от нивото, контролът е абсолютно механичен не се прави разграничаване между една честна грешка, да нареча така, и грешка, която е резултат от корупция или злонамереност. Разбира се, има също така институции, които управляват определени средства, те също могат и трябва да бъдат контролирани, да бъдат предмет на одит, но те изпитват същия страх. И това води до точно този имидж на кохезионната политика, който тя има днес. Ако има едно нещо, в което съм сигурен, то това е добрата воля на Европейската комисия. Ще бъда адвокат, може би не на дявола, но на Европейската комисия – Говорихме тази сутрин за политиката на сближаване след 2020 година и искам да кажа, че много неща, свързани с свръх, свръхрегулацията, бюрокрацията и нататък, са по-скоро неща, които се поращат на нивото на държавите членки, а не на нивото на Европейската комисия. Държавите членки, хора там се стремят да се крият върху купища документи и правила. Тоест, ако се открие някак такъв проблем, се задава том препоръки, които се отнасят до една малка грешка и след това вие трябва това да прилагате към редица грешки. Да, разбира се, има ли измама, тя трябва да бъде изкоренявана. Но аз съм сигурен, че когато някой предлага проект, изпълнява проект и трябва да го прави, възоснова на хиляди, хиляди страници, препоръки, правила и т.н. нататък, съм убеден, че е много по-лесно човек да мами, отколкото когато има ясни, лесни за разбиране правила. Всички знаем, че най-лесно се лови риба в мътна вода. Разбира се, малко упростенчески представям нещата, но нека да кажем. Имате 50 или 100 страници правила за изпълнение на проекта. Тогава ще има по-малко грешки и ще има по-малко случаи на измама, защото хората, които искат да мамят, ще знаят, че ще ги хванат на место престъплението, защото ще бъде много лесно разкриването на измамите. Тоест, сега ситуация е такава, че честните хора се притесняват, живеят в страх, а измамниците виждат прекрасни възможности за себе си и всичко това се дължи на факта, че има хиляди страници регламенти, законодателство и правила. Председателя, благодаря ви за забележките и интересните забележки, но преди да ви дам думата, аз също ще си позволя да направя някои наблюдения. Аз мисля, че на ниво Европейски парламент ние, като европейски депутати, като са законодатели, също е, трябва е, да е, отчетем тази необходимост от максимално намаляване на свръхрегулирането. Какво обаче наблюдаваме? По време на тристранните срещи, така наречените трилози, много често Европейския парламент вторачвайки се е, в детайли, усложнява регламенти. По време на последния мандат аз участвах в, в тристранен диалог по сфер и установявам, че много често ние не се съсредоточаваме върху основното, а тук-там и ние сме осложнили регламента. Това, което се каза, е точно – но смятам, че ние самите трябва да бъдем последователни. Ние трябва да бъдем последователни спрямо самите себе си. Ние носим една значителна отговорност е, при настоящето е, натрупване на регулиране и на, и на, и на регламенти. Второ, често си задавам въпроси върху очевидно противоречие. Как този Европейски съюз, който се смята за солидарен, се превърна в едно чудовище на бюрокрация. Трябва да се зададем въпрос. По време на дискусията се даде отговор. Аз мисля, че тук има въпрос на доверие между европейските институции, държавите членки, общините и получателите между получателите, общините, държавите членки и Европейския съюз. Колкото е по-слабо доверието, толкова повече контрол се упражнява. Третата забележка. Третата забележка. Поне това е моето убеждение. Много често ние сме склонни да компенсираме отсъствие на демократична легитимност с прекомерен контрол и с прекомерни наказания. Ако Европейски съюз продължава да се възприема от народите е, като организация, която наблюдава и която наказва, аз мисля, че недоверието спрямо нашите институции ще нараства все повече. Е, господин Биом, имате думата. Ако проявите възможност за обобщение, ще отговорите на всички въпроси, които ви бяха зададени. Благодаря. Аз мога да се съглася с повечето отказаното. Искам да внеса само някои изменения в отговора на някои въпроси. Е, ще се опитам да се спра на всеки изказал се, за да не забравя никой. Е, първо, по първи изказал се. Дали е, е възможно да се разработи едина процедура за държава членка? Вече се проведоха много дискусии, но въпрос е, отговорът е, че предвид наличието на различни административни системи, това не винаги сработва. Така че въпросът опира до различните административни култури в Европейския съюз. Е, как може да се сведе това до една единна процедура? Има ясно разграничение. Има марш за маневри, но все пак трябва да признаем, че страните и регионите са различни в този съюз. Е, тоест, е, второ, е, втори изказал се от Чешката република говори за участието на неправителствени организации или на организации на професионални правници е които да разгледат изискванията на национално или регионално ниво, за да сме сигурни, че те не се престарават. Много често на ранен етап се води диалог между хората, които са засегнати от промените, за да сме сигурни какво ще стане, ако няма промяна. Говорим за страх от недоразумения оценка на въздействието на подобно упражнение. Е, това може да засегне национални и поднационални регулаторни рамки, но виждаме, че е, има разлики в тълкуването за това какво трябва да се направи с отделни програми. Така че на настоящия етап не можем да се вземем с подобен инструмент. Има определени граници на осъществимото. Е, шведският депутат е, каза, че се създава страх. Страх е, от одит. Поставя се твърде силно ударение върху одит. Сега говорим е, за страх от аудитори. Не страх от аудитори като такива, а аудитор в съзнанието на хората. Какво може да каже, как ще реагира. Е, в много случаи, като аудитори, те не знаят защо хората правят определени неща. Обикновено те са много по-отпуснати, много по-демократично настроени, но хората имат съзнанието си представата за ревизора. Говорим, е, говорим за диалог на е, ранен етап, за съответни програми, за ранен етап, да се изяснят нещата. ако вие като аудитор, е, аудитор разберете за какво става въпрос, ще разберете какво можете да го установите в определен момент. Тоест да се постави ударението върху диалога, върху прозрачността. Идеята за платформа за проекти, е, когато малки играчи се обединят, когато е, процедурите са сложни, това е решение, което е приложимо е, при дискусиите обаче имаше критики спрямо такива платформи, защото и това, е, и това струва пари и организациите на междинно ниво е, разходват доста средства. Трябва да сме сигурни колко точно струват проектите и колко биха стрували платформите като междинно звено но може би е полезно да се обединяват малките играчи. Към нашия румънски колега. Вие говорихте за сложността и за това дали националните одити и правилата на нивото на Европейския съюз не биха могли да бъдат хармонизирани Въпросът е в това, че не става дума за това, че в рамките на програмата не се изпълняват само правилата на Европейския съюз, но националните права. Имаше такъв случай в Швеция, когато една програма изцяло спазваше европейските правила и беше загърбила шведските национални правила, които бяха много по-стрикни. Не казвам, че това е добре или зле, просто казвам, че трябва да се спазва цялата правна уредба, която съществува. Тоест, тук трябва да кажем, че важно е да хармонизираме нещата, но това е много сложно, когато имаме различни правни уредби. Да, Разбира се, виждаме, че нещата трябва да бъдат по-ясни, правилата трябва да бъдат ясни. И наистина различните заинтересовани страни говорят за това, че не трябва да има изненади. И имаше въпроси за конкретни примери. Не успях в презентация да включа конкретни примери, защото щях да надхвърля времето си дори още повече. В самия доклад ще видите много отделни полета, в които говорим за различни аспекти, за свръхрегулации. Посочваме конкретни примери, за да посочим как работят нещата. И вие може да се обърнете към тези примери, ако искате да имате допълнителни примери в допълнение към това, което вече знаете като конкретни примери. Говорихме и за това, че ако има промяна от акцент върху съответствието към акцент върху ефикасността, изпълнението, това ще промени нещата. Лично аз смятам, че че с ясни показатели за ефикасност, за изпълнение, с ясни системи за измерване на това, ще има по-малко етапи, по-малко служнени на процедурите за одит. Ще бъде по-ясно как да се изпълнява определена процедура. Смятам, че това ще опрости нещата и то на още много ранен етап. Имаше въпрос О, дали в фокус група сме обсъждали за възможни промени. Всъщност това, което звучи много често е, че е необходим диалог на различни нива, но особено между аудиторите и програмите. Трябва да има диалог, трябва на още на много ранен етап да има общо разбирателство и това ще създаде възможност за повече доверие между аудиторите, между проверяващите и бенефициентите и това ще помогне на хората да преодолеят страха, ще им помогне да преодолеят стремежа си да бъдат прекомерно предпазливи. Наистина, важно е да се помисли конкретно по какъв начин да се увеличи доверието. И всъщност това ще позволи свръхрегулация да не замести доверието и демокрацията. Благодаря ви. И аз много ви благодаря, господин Бьом. Благодаря и на политическият отдел Б на отделът ни за проучвания, за техният принос към вашата работа. А сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. Знаете, че на 23 януари разгледахме за първи път доклада по собствена инициатива на колегата Буда, посветен на увеличаването на активното участие на партньорите и на осезаемостта на резултатите в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове. Направихте редица предложения. Ще ви дам думата но преди това само ще ви припомня, че крайният срок за внасяне на изменения е вторник, 28 март в 12 часа на обяд. Давам думата на докладчика, след това ще слушаме докладчите в сянка. Да, мулțumesc foarte мулц. Е, Много ви благодаря, господин председател. Преди всичко, Бих искал да благодаря на господин Лампер, въпреки че в момента не е тук, за подкрепата му за този доклад. Искам благодаря и на координаторите, защото одобриха този доклад по собствена инициатива, смятайки, че е необходимо да се повиши степента на видимостта на кохезионната политика. Знаем, че Политиката на сближаване от решаващо значение. Това е най-важният инвестиционен инструмент за растежа на Съюза. Тя подпомага да се създават работни места, да се увеличава конкурентоспособността на регионите. Инвестициите в кохезионната политика създават положително влияние върху економиката в Европейския съюз и подобряват качеството на всекидневния живот. За съжаление обаче, предимствата на тези инвестиции много често не се забелязват от европейските граждани. Основната идея в този доклад е, че е необходимо кохезионната политика, която се финансира със значителни средства – с бюджет от 350 милиарда евро не се забелязва, за нея не се знае от страна на европейските граждани. това е защото средствата за комуникация не са ефикасни. Посочва се в доклада, че едва 30% от респондентите на Евробарометър през 2015 година са чували за тази политика и нейното въздействие. Тоест, една трета европейски граждани, само една трета от европейските граждани познават тази програма. Днес наблюдаваме климат на недоверие и това също така съвпада с, с Брекзита, с едно ширещо се недоверие и това ни кара да се замисли много сериозно за бъдещето на Европа. Тук важен елемент е комуникацията, която обаче, що се отнася европейските програми, остават доста какво да се желае. Наистина имаме такъв проблем. И Евробарометър през 2015 година посочи, че в Обединеното кралство едва 7% от респондентите знаеха, че Европейският съюз прави инвестиции. За разлика от това, в Польша 76% от респондентите знаеха и признаваха положителното въздействие на средствата от Европейския съюз върху техните региони. Виждате огромна разлика от 7 до 76%. Така че първото заключение е, че е необходима по-добра координация между органите за публично управление между економическите субекти при активното участие на гражданското общество, за да може да се разпространява информация за това какво се прави на Европейския съюз, за да могат граждани да се чувстват приобщени към общия европейски проект. В този доклад състои от четири глави. В първата глава се прави общ анализ на сегашната ситуация. Отправната това е отправната точка, за да може да се реши как да се подобри политиката за комуникация, що се отнася до кохезионната политика. Във втората глава се говори за предизвикателствата, за пречките, за сегашните ограничения пред по-добра комуникация, информация и ролята на всички заинтересовани страни при взимане на решение. В трети, глава се предлагат конкретни мерки за подобряване на комуникацията и за втората част от програмния период включително се отчита и регламента Омнибус. Тук се постарах да отчета целите, които остават за тази част от програмния период – в четвърта глава говоря за мерките за подобряване на комуникация, за информацията и информиране на гражданите най-вече за перспективите след 2020 година. По-конкретно се спирам на това какво можем да очакваме след 2020 година и какво трябва да направим, за да определим основата за комуникацията между основните действащи лица, за да могат самите те да бъдат бенефициенти защото е ясно, че нези, които най-добре познават политиката за сближаване, те най-много могат да получат полза от тази политика. Също така се спирам върху качеството, върху посланията, комуникацията, видимостта, възможностите за финансиране на кохезионната политика са по-скоро отговорност на органите управление на общинско-регионално ниво. Ние смятаме, че това е най-подходящото ниво, за да се извършва комуникация с гражданите. И освен това, това са органите, които се ползват с най-голямо доверие от страна на гражданите. Затова е важно да бъдат привлечени по-активно тези органи на управление за подобряване на комуникацията. Посланията трябва да бъдат лесно разбираеми от бенефициентите. времено трябва да отчитаме, и контекста, условията, вече постигнатите успехи, които са различни в различните региони. Методите, които са свързани с средствата, трябва да предвидят по-голяма част в бюджета, която да се насочва за комуникацията. В момента тези средства са твърде незначителни. Също така се прави предложение свързан с комуникацията. Първата част свързана с финансирането, втората с изпълнението, реализирането. Що се отнася до участието на заинтересованите страни, тук има проблем свързан с различните интереси, с твърдо голямото разнообразие на дейностите. Трябва да се предвиди по-голямо участие на заинтересованите страни, за да може всички да се чувстват отговорни, съпричастни за изпълнението на политиката на сближаване. За разлика от другите фондове, фондът, Кохезионният фонд няма съвсем преки незабавни резултати. И за това е важно да се отчита регионалното ниво. Още вчера комисарка Тайнен каза, че има държави членки, които не са успели да получат полза от плана Юнкер. Същевременно има важни органи, включително и финансови, в тези държави членки, в редица държави членки, които казват, че не познават плана Юнкер, не знаят какви възможности той предлага. Трябва да отчетем следното. Първо, необходимо е да се адаптират условията за увеличаване на информираността за използването на структурните инвестиционни фондове. Трябва да има по-голяма видимост на инвестициите и трябва да се подобри комуникацията между Европейската комисия и националните правителства, основно чрез бенефициентите и управляващите органи, органите управляващи проекти. Също така е необходимо да се улесни процес на финансиране. Отново тук се връщаме към въпроса за упросняването и трябва също така да помислим за това, че напредъкът е неравномерен в различните държави членки. Трябва да помислим за единни метки на нивото на Европейския съюз, които да въжат за всички държави членки. Важно е също така да се знае какви са резултатите от политиката за сближаване и това трябва да бъде част от стратегията за комуникация. Трябва да се знае какви са резултатите от кохезионната политиката. Европейската комисия трябва да има конкретна политика насочена към държавите, които са нетни получатели и държавите, които са нетни вносители. Ще дам пример. Да си представим една фирма, която предлага продукти или услуги, финансирани от EFC в един преходен регион или регион, който е бенефициент, то държавата, членка, която е нетен носител, трябва да публикува всички ползи, които водят всички предимства, до които водят отпуснатите средства, така че гражданите на държавата, която е нетен носител, да знаят какви са предимствата за самите тях също така, защото в крайна сметка това се връща към държавите нетни вносители. Но много е важно за тази цел да бъдат приобщени всички, които взимат решения на всички равнища. Необходимо е за целта да се създадат платформи или инструменти въз основа на сегашните модели за участие, за управление с участието на граждани, така че гражданите да се чувстват съпричастни към механизма на бюджетиране. Важно е граждани да знаят за приоритетите на своите региони, да позволяват а, те, да се позволява тяхното участие в формулирането на приоритети на регионите. По този начин ще се гарантира допълнително видимостта на европейските фондове. Накрая искам да благодаря на всички, с които си сътрудничах при подготвянето на този доклад. Много благодаря на всички, които ми помагаха, включително госпожа Маргарита Стоянова от секретарията на НП и на звеното за комуникация на Генерална дирекция Регио. Също така благодаря на секретарията на НП на Комисията за регионално развитие. Много ви благодаря, господин Бута, за изложението. Давам думата на докладчиците в сянка. Започваме с господин Джуфреда от името, госпожа Джуфреда от името на групата на социалистите и демократите. Много ви благодаря, господин председател. Аз също на своя ред бих искала да благодаря на господин Буда за неговият доклад. Той отразява основните елементи на един дебат, който сме водили вече нееднократно. Вярно е, че с комисария Крецо се съсредоточихме основно в резултатите от политиката на сближаване и най-вече за това как може по-добре да осведомяваме гражданите за тези постигнати резултати. Работим на две нива. Едното ниво е свързано с бъдещето за Европейски съюз, а вторият е свързан с политиката на сближаване. По отношение на бъдещето на Европейския съюз трябва да признаем, че има доста силна мнителност от страна на европейските граждани спрямо Европейския съюз нашите граждани въобще не са наясно как Европейският съюз допринася за изграждането на пътища и други инфраструктурни проекти, например. А ние много добре знаем, че политиката на сближаване е жертва на нападки от самите държави членки. Тя непрестанно е изправена пред заплаха от съкръщаване на бюджета, резултатите, които се постигат с нея, не винаги са задоволителни. А когато са задоволителни, много рядко информацията, че съответните проекти са били финансирани с европейски средства, стига до гражданите. Ето защо е много важно да оповестяваме всички добри резултати. И тук не говорим за реклама, не се опитваме да продаваме продукти, но се опитваме да подобрим видимостта на постиженията с европейски средства. Важно е да покажем кои са проектите, финансирани по структурните фондове и да го покажем ясно на гражданите. Видимостта на политиката на сближаване е проблем най-вече на местно и регионално равнище, твърди колегата докладчик. А това, че смятам, че тук става въпрос за цялостен проблем и трябва да има стратегия на европейско равнище. На първо място трябва да се преборим с предразсъдъците, които съществуват с предразсъди, свързани с липсата на ефикасност при освояването на средствата от европейските фондове. А на второ място имаме нужда от повече свежи предложения. Имаме нужда от нови начини, с които да покажем до каква степен Европейския съюз допринася за економически растеж в различните региони. Оттам нататък вече трябва да видим как се разпределя нуждата от а, комуникация на европейско равнище, какво може да направи Европейската комисия и как могат да допринесат местните регионални власти. Не е достатъчно да се сложи една голяма табела, че съответният проект е бил съфинансиран със средства от Европейския съюз. Не. Имаме нужда от много по-голяма видимост на всеки етап от проекта. Често тези проекти продължават с години, то защо е важно да подчертаем, пак казвам, и отделните е-, етапи при а, изготвянето и изпълнението на съответният проект. Важно е, освен а, обявяването на факта, че се използва, че има отпуснати средства по фондовете, е важно да покажем как тези отпуснати средства се използват за конкретни а, проекти. В противен случай гражданите продължават да не са наясно с принос на европейските средства и това често се използва от популистите. В заключение, измененията, които ще внесат, има за цел най-вече да представят една идея за по-добра видимост на резултатите, постигнати в рамките на политиката за сближаване. Съгласна съм с докладчика и техническата помощ трябва да има специална специален дял, посветен на комуникацията, на Европейската комисия също трябва да предвиди обучение, например, за това как се, организи, как се организират различни мероприятия или как се изготвя лесна за употреба интернет страница. Може също така да предвидим и създаването на една интернет страница, която да обединява всички проекти, които се финансират с структурните фондове, страница, в която всеки да може да провери на какъв етап е изпълнението на проекта, как е изглежда съответният проект на първия, втория и третия етап от е, изпълнението му. Това ще помогне на гражданите да имат цялостна визия за това какво се случва. Ще могат да се запознаят с историята на всеки проект, така да се каже. И също така не е зле проектите да бъдат съпъствани с а, е, информация за други проекти, които се изпълняват в същия регион. Също така при... би следвало да избягваме сухата академично представяне на резултатите. Имаме нужда от по-добра комуникация и трябва да действаме възможно най-бързо. Поставя се и въпроса за оценката на действията на местно равнище и всичко това трябва да принесе за по-добрата видимост от страна на гражданите. Благодаря ви. Не виждам колегата от ЕКАРЕ. Госпожа Томашич, заместник господин Тършковски. Много ви благодаря. Благодаря и на господин Буда за проекта доклада му. Като си до цяло съм съгласна с по-голямата част от предложенията, направени от докладчика. Вярно е, че осведомеността за резултатите, постигнати с структурните фондове е много различна в различните държави членки. Защо смятам, че трябва да се подобрят усилията ни за съобщаване на постиженията с, постигнати с европейски средства, както за економиката, така и за стандарт на живот на гражданите. Смятам също така, че трябва да се избягва дублирането на финансирането с, между ЕФСИ и е, структурните фондове. Много често всъщност се оказва, че проекти, които се финансират от ЕФСИ, са дългогодишни, дългосрочни проекти, които много често са със същата насоченост и същите цели, като проекти финансирани по политиката за сближаване. Благодаря ви. Uh, uh, благодаря ви. От името на либералите, аз искам да благодаря на господин Буда за проекто доклада. Ние сме съгласни, че отсъствието на видимост на тези проекти е много важна тема. Като цяло не трябва да извършваме комуникация върху Европейския съюз и неговата политика по сближаване. Това са две неща, но могат да се кажат много повече неща. Отпускането на средства по политиката за сближаване може да допринесе за по-доброто възприемане на Европейския съюз и на неговите усилия. Комуникацията трябва да се основава на планове, на резултати. Е, ние трябва да имаме цели, когато извършваме комуникация. Трябва да има съдържание, трябва да е, има слушатели. В е, Нидерландия ние казваме, че не трябва да има комуникация за комуникацията. Няколко думи върху доклада. Трябва да разграничим два вида комуникация. Първо, информация за откриване на възможности, как да станат е, те по-достъпни за потенциални бенефициенти, как да се финансират техните проекти. От друга страна, комуникация по резултатите от политиката по сближаване за граждани. Откровенно казано, аз не виждам такова разграничение в проекто доклада. Например, когато докладчика се позовава на превод на различни езици, ние трябва да отговорим на въпроса. Това в полза на бенефициентите ли е? Ако става въпрос за национални програми, не искам да харча евро за преводи, при условие, че е ясно, че слушателите са само национални. Трябва да приемем този текст. По параграф 19 създаването на Таскфорса за комуникация с е, е, участници на различни нива. Това може да има смисъл при условие, че се организира на ниво оперативни програми, а не на европейско или на национално ниво, е, които те просто се съревновават при оперативните програми. Виждам затруднение по параграф 24 е, по въвеждането на задължителен процент за техническа помощ, е, който да се задели спрямо комуникацията. Мисля, че техническата помощ и бюджет за него, това е полезна комуникация. Е, ние по-скоро говорим е, за раздаване на пари, така че не би трябвало да говорим за задължителни проценти. По техническата помощ. Техническата помощ е за регионални и местни власти по прилагането на политиката по безлизбежаване. В същия параграф докладчика настоява за критерии за подбор, свързани с комуникацията. И тук също ви не съм съгласен. Изходната точка при е, подбора на проектите е качеството на проектите, а не е, качеството за комуникация, след като бъде извършен, след като се приключи проекта. Имам въпрос към докладчика по параграф 26 участие на партньорите при процеса на бюджетирането. Как точно той възнамерява да го подобри и на какво ниво? Аз предвиждам разногласия и напрежение между определени органи, които осъществяват управление, които ще се стремят към най-качествените проекти, а от друга страна желанията на партньорите в процеса на бюджетиране. Искам специално този параграф да стане по-разбираем. Когато правите предложение по параграф 30, аз мисля, че това отива отвъд разумното за създаване на нова платформа по политиката по сближаване и по нейното приложение. Мисля, че трябва да се избегне дублирането. Вече имаме е, уебсайт, наречен Data, е, още един уебсайт. Нека да не увеличаваме усилията по комуникация. Нека да не се дублират усилия, защото и това е свързано с инвестиции. Това опира до парите на дънакоплаците. Мисля да ги разходваме по различен начин и да се избягва дублирането. Още нещо. В този доклад трябва да има връзка спрямо ролята на националните бюра за информация и комуникация. Има много мрежи, има много хора, които вече участват в държавите членки по информация и комуникация. Мисля, че Европейската комисия трябва да улесни връзката между тези хора. И е, е те също са споменати в доклада ще направи изменения, ще сътруднича с докладчика и с останалите докладчици в сянка, за да стане този важен доклад още по-добър. Следващия изказващ Ringrazio il collega per questo report, un progetto... Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви за доклада, който съдържа редица много интересни отправни точки, които са свързани с политиката на сближаване, но като цяло засягат от отношенията между Европейския съюз и неговите граждани и отношението на европейските граждани към Европейския съюз. Наобщо казано, не можем да не приветстваме всяка една инициатива, която прави по-видими резултатите на политиката на сближаване. Разбира се, насърчаваме всяка форма на обмен на най-добри практики, но е нужно да се възстанови авторитета на политиката на сближаване като цяло и за целта трябва да бъдат показани не само добрите, но и лошите примери чрез една изчерпателна база данни. Също така имаме нужда от база данни, която да се съдържа не само описания на проектите, но и допълнителни данни, чрез които държавите, членки и гражданите могат лесно но да получат сбит информация за целият проект, за неговата добавена стойност и цялостната оценка за неговото изпълнение. И трябва да признаем, че в някои случаи дори и самите национални органи на държавите членки по време на предизпълните кампании имат навика да се представят като изкупителната жертва, а виновна за всичко е Брюксел, където всичко се решава. Ето защо в е важно да работим върху осъдемоеността за програмния период 2014-2020 година, но трябва да погледнем и какво ще се случи в следващия период след 2020 година. Въпросът не е само да водим пропаганда срещу евроскептиците. От а, самото начало на мандата делегацията на движението на Пете звезди зае много критична позиция спрямо Европейския съюз. Така че пак казвам, идеята не е да имаме някакви априори идеи за това как а, трябва да се управлява Европейския съюз. А, също толкова абсурдно е да се връщаме към попули, популистски и ксенофобски лозунги от миналия век. Ние искаме трети подход, ние искаме да сме някъде по средата и затова се обръщам с един въпрос към всички колеги или поне към онази част от колегите, които все още са тук и които са успели да преборят умората в края на дългият ни работен ден. Става дума за член 23 и структурните реформи, които се финансират с средства от структурните инвестиционни фондове и взаимовръзката с изчисляване на коефициентите за постигане на показателите за специфичните всяка държава реформи. Не мислите ли, че подобно взаимосвързване с структурните фондове може само да доведе до увеличаване на недоверието страна на гражданите? Дам думата на Европейската комисия. Yes, uh, thank you. Да, благодаря. Комисията приветства доклада на господин Буда. Виждаме в него много добри предложения. Ние работим в името на същата цел да се подобри видимостта на политиката за сближаване. Да, наистина, като средна стойност около една трет от европейските граждани знаят за регионалната политика, но има редица държави членки, включително тези, които са бенефициенти, в които картината е по-положителна. Вие говорите за Польша, но също вежи и за Балтийските държави, за Чешката република. Там 50-60% от гражданите знаят за тази политика. Другата добра новина, която е основа за нашата работа е, че от Онези, които знаят за тази политика, три четвърти от тях имат положително мнение за нея, така че можем да се опираме на това в по-нататъчната ни работа. Господин Ван Милтенберг много важно каза нещо много важно за изграждането на мрежа за комуникация и привличане на повече хора. Ние работим с тези колеги, работим и върху споделянето на примерите за добра практика. Два или три пъти в годината провеждаме изяви, на които се споделят примери на добра практика. Също така предлагаме обучение по важни и също така нови методи, свързани с комуникацията и планираме да увеличим обема на тази дейност. И накрая знам, че тук се говореше за призив към комисията да предложи план за действие този въпрос не прозвуча изрично в този дебат, но мога да кажа, че чухме този призив. В момента работим върху такъв план и ще предложим такъв план. Като цяло ние в комисията също така се стреми да подобри, да интензифицира своята комуникация през 2017 година. С нетърпение очакваме нашето тясно сътрудничество с вас. Благодаря, дам думата на докладчика. Da, mulțumesc foarte mult uh, tuturor. Благодаря ви. Много благодаря на всички, които се изказаха. Ще продължим с подхода възприят в този вашен доклад. Тук колегата каза, че е много жалко, че толкова хубави неща се случват в Европа, а гражданите не знаят за тях. Същевременно с докладчиците зададоха въпроса за какво ни трябва отделен бюджет, отделен дял в бюджета за комуникацията. Просто е необходимо да има такъв заделен бюджет, защото видяхме, че не стигат средствата за комуникация. Затова смятаме, че е необходимо да бъде заделен определен процент от бюджета за комуникацията. И това ще бъде показател за качеството също така, за да могат да се оценяват проектите. Бих искал също така да се спра повече върху една важна тема в този доклад. Става дума за участие на гражданите в бюджетния процес в проектите, които се финансират от европейските фондове. Уважаеми колеги, аз съм от един град, в който кметът продължение на 3 или 4 години е бил министър-председател. И за всеки бюджет, всяка година този кмет се консултира с местните граждани, за да може да защитава своята теза, своя предложен от него бюджет пред органите на по-високи нива. И той предлага на гражданите 10 приоритета и гражданите казват кои за тях са важните приоритети и по какъв начин ги класират. И органът за обществено управление само казва какъв е бюджета и гражданите решават какво е най-добре да се направи с този бюджет. Става дума за това гражданите поемат своята отговорност да бъдат по-съпричастни, а също така да видят какво се прави с този бюджет – защото тук не става дума само за предизборна кампания, за която говореше колегата Чинкистеле от, Чин... от Пете звезди. Е, не, тук целта е да видим как да постигнем това гражданина да участва в дебата, гражданин да участва в определянето на приоритети. Да, разбира се, това може да се направи и в градове, за които съм говорил – граждани от градове, в които живеят 30-50 хиляди, но това се прави в по-големи градове, например Берлин. Тоест е много важно органите да слязат от своята висота, да слязат при гражданите, да позволят на гражданите да определят собствените приоритети, защото гражданите са нези, които най-много се интересуват от това тези приоритети да бъдат изпълнени. Също така Очаквам вашите изменения. Мисля си, че всички сме убедени, че искаме да имаме доклада, който иска да постигне своите цели и да гарантира видимост на политиката на сближаване. Благодаря, казва председателя. Виждам, че няма. А, да, има желащи да се изкажат. Заповядайте. Само едно изречение, ако ми позволите. В края на това обсъждане искам да благодаря на господин Буда. Благодаря ви за подготвени от вас доклад. Мисля си, че това, за което говори да вашия доклад, е изключително важна тема комуникация за кохезионната политика, популяризирането и така че гражданите знаят за резултатите от политиката на сближаване. Всичко това е много ценно. Но искам да посоча, може би, два аспекта тук. Трябва да потърсим добър баланс в тези дейности и популяризация. Да, наистина в Обединеното кралство имате твърде малко хора, които са наясно за резултатите от политиката на сближаване и наистина, че наистина този процент в Польша е много по-висок. Но, колкото и да е парадоксално, въпреки, че 70% от полските граждани знаят за резултатите от кохезионната политика. Това не означава, че ситуацията е добра. Защото вече има една умора по поляризирането, така че трябва също така да проверяваме е, на какъв етап се намираме, каква е точната ситуация. Да, наистина, господин Буда, ние трябва да противодействаме на популистите и едно от средствата е да популяризираме това, което правим в Европейския съюз. Добре, и ефикасно, но евроентусиазмът в Европейския съюз не може да бъде свързан само с парите, идващи от Европейския съюз. Трябва да предложим повече, ако искаме да спечелим умовете и сърцата на хората. Защото в крайна сметка това, което правим тук е експеримент. Европейският съюз е един жив експеримент, продължаващ експеримент, ако ми позволите. Накрая бих искал да бъда малко провокативен. Бих и искал да развием догмите, които имахме преди, за това как да популяризираме, например, как да популяризираме политиката на сближаване. Смятам, че трябва да сме по-амбициозни трябва да забраним всички тези чаши за чай, носни кърпичките и нататък с емблемата на Европейския съюз. Мисля си, че това е загуба на пари и усилия. Нека да видим какво случва тук в Европейския парламент, в нашите политически групи. Ние произвеждаме в огромни количества какви ли не дрънкулки с логото на Европейския съюз. Ако искаме да стигнем до нашите граждани, не трябва да се ограничаваме с това, трябва да бъдем по-амбициозни. Може би знаете, че в някои държави членки има насоки за популяризиране на проекти и тези насоки са такива, че бенефициентът е, има много ясна информация, че трябва да сложи знак е, с такъв размер, включително и размера на буквите се уточнява изрично. Това всъщност заличава цялата радост от дейностите по информиране и популяризиране. Благодаря ви. Allora, come sapete, voto sarà a maggio entro... Председателя, добре, е, ще гласуваме по доклада през май до 28 марта можете да направите предложения за изменения. Получихме решенията на координаторите от нощи. Ако няма възражения, те е, се приемат, те се одобряват. Е, има ли други въпроси, други изказвания? Чудесно. В такъв случай закривам заседанието, като ви благодаря.